Dear colleagues, please take seat. Колеги, нека вземем местата си и да започнем съвместното заседание с комисията Юри. Добре дошли на колегите от Юри комисията. As uh, you all know, Както знаете, днес за първи път ще обменим мнение по отношение на един доклад, който е много важен. Доклад. Той се занимава с увеличена прозрачност при облагането на приходи на предприятия. Много е хубаво, че започваме работа по това досие. По него ще работим заедно с колегите от Юри. По смисъла на член 54. Правната база на текста е ясна. Искате ли да кажете като съпредседател? Мисля, че заседанието е достатъчно кратко, така че нека започне веднага. Добре, даваме думата на господин Бае, докладчик. Е, Благодаря, господин председател. Много важно досие. Става дума за фискална прозрачност. Става дума за справедливост. Е, много е важно да се промени ситуацията, при която многонационалните предприятия реализират печалби и не ги декларират, не плащат данъци. Мисля, че това е крачка напред. Стремежът е към повече фискална справедливост. Много е важно много е важно декларирането по страни, за да се преборим срещу укриването на, на данъци и да няма съревнование надолу. Знаем, че нараства мобилността на економическата дейност и прозрачността в оповестяването на данните е много важно за економическото управление. Това е важно, за да се осигури данъчна справедливост. Работим по този доклад с колегата Евелин Регнер. Имаме амбициозна позиция. Искаме да постигнем промяна в Европа. Ще се спра на три аспекта. Пър, първата цел е да се очертаят групата многонационални предприятия. Тук включваме всички предприятия, които имат годишно оборот от 40 милиона годишно. Това е около 1000 многонационални предприятия. Комисията предлага 150 милиона, което е 9 предприятия. Смятаме, трябва да се включи по-висок таван. Вторият важен въпрос е свързан с черния списък, предложен от комисията. В нашата парламентарна комисия винаги сме били за такъв списък, основан на ясни критерии. В доклада застъпваме тезата, че подходящо многонационалните предприятия да предоставят информация за данъчните задължения за всяка юрисдикция, в която работят. Тази мярка излиза извън границите на това, което предлага Европейската комисия. Аз мисля, че тази мярка не е санкция, а мярка за по-добре функциониране на вътрешния пазар. Освен това, ще използваме данните на многонационалните предприятия. Целта е да има спазва, данъчна коректност. Искаме и да се упростят процедурите. Текстът е много важен. Надявам се, че Европейския парламент ще може да се обедини около нашите позиции, защото гражданите имат високи очаквания, очакват ясни конкретни мерки. Благодаря, господин председател. Um, Благодаря, Евелин Регнер. Благодаря, господин председател. Äh, Искам да подчертая това, което каза господин Бая и да добавя следното. Имаме социална отговорност, имаме е, принципа на социалната пазарна економика, това е залегнало и в европейските договори. Това означава, че е, предприятията естествено искат да печелят, това е ясно, но те също така трябва да изпълнят и, задължението си за отчетност. Това е, по този въпрос сме отбелязали вече напредък, като помислим за мината промишленост и за други сектори, за отговорността на акционерите. Тук винаги става дума за осведомяване на обществеността. Сега за <clears throat> прага. Това е първият критерий, когато се погледне доклада 750 милиона. Ясно е какво иска комисията, когато погледнем ПЕПС, но когато погледнем дружественото право на Европейския съюз, то имаме прагове вече, които, които въжат от години. И не е разумно да се въвежда този нов прах, прак. За това ние започваме по-отниско, което отговаря и на обществените критерии. Друг, друга разлика в нашия доклад е допълнителните критерии, като например критериите за информацията, която отразява географските седмици читалища, т.е. информацията не само за служителите, а и информация за други фактори, като например заплащането. Трябва да да не губим от поглед и целите на предложението. Например, за агрегираните данни. Това е изискване. За какво става дума тук? Комисията предлага предприятията да предлагат тази информация в рамките на вътрешния пазар. Според нас обаче това не е добре. Особено на фона на, на политическия фонд Трамп, неговата администрация и всичко, което се случва в, в света, ние смятаме, че тези информации трябва да са да се публикува страна по страна и тази информация трябва да е достъпна за всички. Това в общи линии са основните неща, на които базира нашия доклад. За мен беше удоволствие да работя с докладчика и докладчиците в Сянка. Интересуват ме вашите коментари. Благодаря. Започваме с докачите в сянка. Мисля, че господин Розати. Благодаря от името на колегата Дариуш Розати. Бих искал да благодаря на съдокладчиците за тяхната дейност. Господин Розати ме помоли да предам следното. Според мен, преди 10 месеца след като комисията публикува доклада си, е, разработваме за пръв път доклад. Международната има международни настроения за повече данъчна прозрачност. ЕНП иска да е, отговори на очакванията на гражданите за укриване на данъците, агресивно данъчно планиране, като заедно с това отчитаме интересите на европейските предприятия и запазването на инвестиционния климат. Знаем, че борбата срещу укриването на данъци, избягването на данъци не може да бъде спечелена от отделни държави. Нито пък е възможно Европейски съюз да се справи сам. Ето защо държим на международно сътрудничество по въпросите на борбата срещу агресивното данъчно планиране в рамките на ОИСР. Тук особено място има докладването и декларирането по страни. Аз бях докладчик в Европейския парламент по подобен текст Всъщност смятам, че намаляването на нашата основа и е прехвърлянето на, на печалбата а, на ОИСР трябва да бъде основа за нашата дейност. Ще спомена са някои въпроси, които са проблематични за НП. Както знаем, предложението на комисията е прак за 750 милиона а, годишен оборот – за големи многонационални предприятия. Те трябва да публикуват декларации по страни. Това трябва да бъде и а, прага от ОИСР. Възоснова на този а, праг а, оборотът а, би представлявал 90%. Малките и средни предприятия няма да бъдат засегнати. Ние се придържаме към прага, не искаме той да спада, за да могат трансграничните МСП да не бъдат засегнати. Намаляване на прага, както предлага един от докладчиците, ще създаде до още една вратичка. Дейността на тази комисия показва, че вратичките и несъответствията са една от предпоставките за укриване на данъци, доколкото разбирам. Това е към което се стремим с предложенията за декларации по страни. Гражданите имат очаквания към справедливост на данъчното облагане, но заедно с това да не се засяга конкурентно способността. Информацията споделена между и с данъчните власти. Съдокладчиците разполагат с повече информация, от която, която трябва да се предоставя и декларациите по страни трябва да се публикуват отчитайки евентуалният отрицателен е, ефект върху е, европейските предприятия и по-нататъчните инвестиции в Европейския съюз на, Евро... на е НП, е трудно да приеме това предложение. Не на последно място, комисията иска информацията от декларациите да се представят отделно за всяка държава членка, за всяка данъчна юрисдикция и да се включи в черния списък и за други юрисдикции са докладчиците в отделно представяне на информация за всяка данъчна юрисдикция в цял свят. Като се отчита обема на информация, която иска да се предостави и това би било вредно за конкурентно способността на нашите предприятия и ще обезкуражи инвеститорите. Комисията според нас трябва да излезе с балансирано предложение, за да се решат проблемите на проблемните юрисдикции, като заедно с това се, не се създава бюрокрация. Подкрепям и идеята за общо образец за декларациите по страни. Това би довело до по-малко недоразумение. Европейския съюз иска да бъде лидер в определена област. Сега е, наред е данъчната прозрачност, така че нека сме наясно, ЕНП е за повече данъчна прозрачност, но нека да бъдем и реалисти. Не може винаги да се готвим за спринтиране, тогава когато другите просто е, ходят. Е, борбата срещу данъчното укриване предполага сътрудничество, а не само амбиции от наша страна, за да не навредим на конкурентоспособността на нашите предприятия. Благодаря. Thank you, uh, Mr. Balz. Uh, Madam uh, Sferagut. Госпожа Естера Естагонас. Благодаря. Аз съм докладчик за Комисията по правни въпроси. И както казаха колегите ми, съм съгласна. Благодаря на докладчиците за тяхната дейност. Най-напред искам да кажа, че няма съмнение, че пътят към повече прозрачност на корпоративните данъци минава през оповестяването на информация от големите предприятия. Всички сме съгласни, че това трябва да стане. Вярно е, че добре функциониращия вътрешен пазар предполага предприятия, които плащат данъци в страните, в които е, реализират печалбата. Заедно с това Знаем, че приоритетите на Европейската комисия са в тази насока. Оповестяването по страни ще даде на гражданите по-добра представа за дейността на фирмите. Там, където сме в разногласие, е тавана. Докладчика предлага 40 милиона, комисията 150 милиона. Огромна разлика. Вя, вярно е, че 750 милиона е доста, но това е 90% от оборота. Трябва да намерим някакво средно положение между тези тавани. Предложението на Европейската комисия не бива да налага е, допълнителна тежа за предприятията, също така е, не бива да се нарушава и търговската тайна, за да не се вреди на предприятията. Има и различия между това къде да се оповестява информацията според предложението на комисията. Е, тези, това оповестяване трябва да бъде по-страни в е, всички юрисдикции, в които многонационалните предприятия осъществяват своята дейност. Докладчите са съгласни. Комисията добавя и е, данъчните убежища. Има и разногласия за правното основание 50 или 150. В това трябва да бъде изяснено. Предложението на комисията е разумно и то е добра основа за преговорите, за да постигнем споразумение между докладчика и докладчите в сянка. Благодаря. С това стигме до докладчика в сянка от ЕКАРЕ. Госпожа Лернер. Благодаря, госпожо председател. Като цяло доклада е добър и обхваща повечето недостатъци в предложението на комисията. Основният проблем е, че комисията се опитва да ограничи отчитането само до дружества с нетен оборот над 750 милиона евро. И тук доклада много правилно обвързва прага за докладване с определението за транснационална компания по настоящата директива. Имам няколко коментара. По изменение 6 се казва, че синдикатите и е, служителите на транснационални компании трябва редовно да бъдат информирани за положението на компанията, включително броя на, пълно, на, на служителите на пълно работно време, както и подоходните данъци, които са плащани. Мисля, че това се припокрива с информацията подавана при декларирането по държави, където която отразява широката обще, общественост. Изменения 16 до 30 предлагат важни разширения по редица елементи, но е добре текста в изменение 24 за публичните субсидии е, да бъде разширен. Не знам дали е достатъчно подробен да се включи, да се включи продължителността на различните схеми за субсидиране, например. На следващо място искам да има промяна в точките от преамбюла. Инициативата БЕПС на ОИСР е посочена в едно съображение, но там се казва, че тя не е постигнала целите си. Освен това, в съображение 5 където става въпрос за корпоративна отговорност. Би било по-добре да кажем корпоративна отчетност, а вместо да говорим за справедлива данъчна конкуренция, да кажем предотвратяване на експлоатация на данъчни системи. Многократно се споменава значението на отворените данни, но може би е добре да кажем, че те трябва да са машинно читаеми това е моето мнение и не е задължително то да се споделя от всеки член на комисията, на партията ЕКР. Благодаря. Господин Калбе Шамбон. Благодаря. Господин председател. Госпожо председател. Този доклад представлява една изходна точка. Надявам се бързо да напреднем по него. Много добра изходна точка е той. Стоят редица въпроси, които трябва да се задълбочат от тук нататък. Няма да наблягам върху въпроса за единодушността, за това всички да се обединят около мнението, че е много важно да се засили прозрачността, като правилно установим намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, да се засили и прозрачността в правосъдието в данъчната сфера – за да се избегне ем, избягването на плащане на данъци. Така че трябва да направим нещата по-ефикасни, по-бързи за прилагане на практика. И освен това, трябва да подчертаем, че всичко това се случва след като парламента състави много задълбочен документ по БЕПС, по който аз бях докладчик в Сянка. Така че става ясно, че можем да бъдем по-амбициозни от направеното от ОИСР. Положението не ни удовлетворява от, изцяло, но много неща са се случиха междувременно. Документите от Панама, избирането на Тръмп. Затова трябва да бъдем твърди ние в Европа, но и да подхождаме интелигентно. Следователно, с колегите ще трябва да анализираме къде има разногласия и да видим по кои въпроси можем да постигнем баланс и да не се поставя под въпрос конкурентоспособността на предприятията. Според мен има няколко въпроса, които трябва да се обсъдят и е, от името на моята група един от тези въпроси е 750 милиона. Друго нещо са 40-те милиона. Моля у нези, които искат 40 милиона, да обяснят защо искат точно тази цифра. Какво ще е предимството да не използваме дефиницията на транснационална компания. Защо 40 милиона, а не, например, 60 или 100? Освен това, трябва да можем да видим едно сравнение между това, кои транснационални компании ще са засегнати тук, какви ще са последиците. Тук няма да представяме условия си на канон, но е важно анализа да е възможно най-обширен. На следващо място по списъка но може би той е твърде скован, но има три показатели, които ни казват дали става въпрос за фиктивно предприятие, предприятие почтенска е, кутия. Един от тях е декларирания капитал, брой е, заети лица на пълно и частично работно време в предприятието, за да се види дали то действително съществува. И на следващо място въпроса за материалните активи, т.е. не малък офис, а например производствено имущество, което да отговаря и на наетия персонал. Това е много важно, защото ще ни даде информация за това с какво предприятие си имаме работа. Може би това ще усложни контрола, но е важно. Друго, друг въпрос, по който трябва да се съгласим, е стандартния единен формуляр. Това е сложен въпрос днес. Темата е сложна и не може всеки да има различна собствена система, защото по този начин ще има злоупотреби от страна на предприятията. И така, Искаме да се задълбочи и текста по тези въпроси, за да може системата да е по-лесна за прилагане на практика. Целите ни са много конкретни и трябва да ги постигнем, а да не забравяме, че е, гражданите имат големи очаквания от нас. Става въпрос за представителна демокрация тук. Обръщам се към комисията. Защо става въпрос за агрегирана информация, когато говорим за останалата част от света извън данъчните убежища? Защото по този начин ще загубим много информация. Освен това, тази формулировка е объркваща не разбирам защо комисията се е спряла на този вариант. Със сигурност ще има какво да се каже по този въпрос. А по останалото, съгласен съм, че трябва да имаме предвид целия свят, защото някои държави членки, някои държави в определени региони не уведомяват за всичко. Благодаря, господин Кълве е, Шамбон. Предполаг... Малко взехте времето на господин Кавада. Също така, с това минаваме към Обединената левица. Я персон. Не виждам никой. СПД. Също не виждам никой. Зелените. Excusez-moi. Okay. Извинете. Господин Ортасон или господин Дюран, който предпочитате. Господин Ортасон ще започне, господин Дюран ще продължи. Благодаря много. Ще започна. Паскал, Паскал ще продължи след това. Първо, нещо, за което трябва да си дадем сметка, че когато предприемаме такива законодателни актове, трябва да бъдем амбициозни и доказателство за това са скандалите от последните години. Защото а, много ще е страшно, ако не се направи никакво предложение, но още по-страшно би било, ако то не е достатъчно амбициозно. Така че ние трябва да направим много амбициозно предложение. Имаме трудности с съвета по този въпрос. Там се каза, че правното основание трябва да бъде различно. Следователно, ние трябва да бъдем в парламента амбициозните, защото ако ние не сме, не знам кой ще бъде важните неща. 75 милиона а, общ оборот а, да се премине към 40 милиона е нещо изключително важно и ние подкрепяме предложението на докладчиците по този въпрос. Благодарим за свършната работата, защото, както каза Юг, по този начин повечето транснационални компании няма да бъдат обхванати от това законодателство. Това е най-важното за нас. Други две неща. Предложението на комисията, нещо, което и господин Калвет каза, казва, че данните за извън Европейския съюз трябва да бъдат представени агрегирано, но ние не сме съгласни с това. Не бива да бъдат агрегирани и трябва да има и елемент на извън териториалния аспект, защото в противен случай няма да познаваме дейностите на определени предприятия в конкретни юрисдикции. Освен това, предложението на комисията дава вратичка за злоупотреби на определени предприятия, защото ако в дадена юрисдикция се изисква доклад по държави, деклариране по държави, а в други не, това ще е проблем. Трябва да се промени нещата, защото по този начин е, ще могат да да, да има измами от страна на някои от предприятията. И във връзка с това съгласен съм с предложенията на докладчиците господин Бая и госпожа Регнер. А и когато говорим за конкурентоспособност, трябва да се каже, че е нормално да искаме от от предприятията, това, което искаме от банките. Господин Дюран, ето един доклад, който е идеален за еколозите, защото ние обичаме да критикуваме всичко винаги, но в този случай сме напълно съгласни с доклада и с работата свършена от докладчиците. Шегата на страна. Беше зададен въпроса, защо 40 милиона? защото това е дефиницията на голямо предприятие, предприятие по директивата за Отчетоводяването. Разбираме искането и е съвсем резонно да бъде намален прага. Така че това изискване за прозрачност трябва да се отнася до всички големи предприятия, не само най-големите сред тях. Нещо друго е важно. Няма да навлизам в подробности за сегрегирането на данните. Тук съм съгласен с казаното, но искам да подчертая два елемента. Тук говорим за прозрачност при е, отчитането, но не говорим по никакъв начин за данъчната политика, за данъчната основа, за ставките и така нататък. И а, е, всъщност работихме и в тази област, когато говорихме за прозрачността при акционерите. Много е важно да се направи това уточнение в хода на дебатите и парламента да има яснота по този въпрос. На следващо място няма да правя упрек, но по-скоро добавка, искане за добавка. Нищо не се казва в доклада за санкциите. Във Франция става ясно, че понякога много трудно е да се получи информация, когато в законодателната рамка не са предвидени конкретни санкции за непредоставяне на информация. Затова е важно да се засегне този въпрос председателката. Благодаря, господин Дюран. Нямам други докладчици в сянка, спонтанни изказвания, господин. Благодаря. Не съм юрист. Надявах се да получа просветление тук от тези коментари, но за съжаление това не се получи. Аз съм член на Економическия и паричен съюз. Имаме БЕПС е, инициативата и тази инициатива е преместихме в това досието. Има докладване страна по страна. Имаме докладване страна по страна на банките в е ЕКОН, в ЕЦД-4, директивата за капиталовите изисквания и се попитах, запитах се как нещата могат да се случат при предприятията. Прагът 40 милиона. Е, това е много интересно предложение, но ще се спра на него след малко. Това, ако, това са частни предприятия, където собственик е едно семейство или е един човек, как от правна гледна точка ще изглеждат нещата? От, бих искал да получа просветление именно от юристи по този въпрос. На следващо място сега това тема на вътрешния пазар ли е или тема на данъчното облагане? Ако, ако става дума за вътрешния пазар, тогава въпросът е какво ще се случи с предприятията извън вътрешния пазар. И тук моля юристите за коментар, защото БЕПС за момента сме разглеждали в контекста на вътрешния пазар. И в крайна сметка, какво искаме да постигнем? Искаме ли да разпънем на кръст нашите мултинационални предприятия или искаме повече данъчна справедливост и честност? Когато слушам коментарите на колегите. Ми честно да си призная, не, не разбирам всичко. Бях в комисиите такса 1 и 2 и панамските документи и видях, че мултинационалните предприятия имат не само частни сметки на Бахамите и на други места, а проблемът при тях е, че правят споразумение с държави как да избягват данници. Данъчното бреме се премества от една страна, а ние нямаме е, инструмент да измерим тази данъчна смежест, е, тежест. И имаме възможност само да правим, да създаваме индикатори. И се опитваме да попречим на други е, държави чрез данъчни постановления да влизат в определени споразумения с мултинационалните компании. И питам се дали това, което наистина се е, предлага от докладчика, е разумно и не се ли ощетяваме ние самите, когато отслабваме позицията на нашите предприятия и подкопаваме техните конкурентос... техната конкурентоспособност? Защото в крайна сметка държави предста... предоставят данъчните облег... облегчения. Тези правни въпроси трябва да се изчистят преди да продължим нататък. Благодаря. Благодаря. Първан Шперес има думата. Благодаря. На първо място Поздравления за докладчиците, защото доклада им е много добра основа за обсъждане на една инициатива на Европейската комисия, която е много важна за напредъка като цяло. Но нека направя един бърз исторически преглед. Ще ви припомня доводите на Обединеното кралство за това да не се напредва в изграждането на данъчен съюз. Ако когато обсъждахме е, хармонизацията на, на данъците върху спестяванията в Европейския съюз, Обединеното кралство каза, че по това ще може да се постигне напредък в Европейския съюз, когато имаме споразумения с целия свят. И така започнахме дискусии с много външни партньори. Сега пристъпваме към бъдещ следващата фаза в отношенията си с Обединеното кралство, където също ще трябва да обсъждаме тези въпроси. И тази страна отново ни казва, че така или иначе в данъчната сфера ще си правят каквото искат, защото в Европейския съюз не сме способни да напреднем и не можем да наложим на, Европ... на Обединеното кралство данъчни изисквания преди между нас да сме постигнали съгласие. Така че е, виждаме, че Изкуството на риториката намира място и в правната и данъчната сфера и е, от време на време в политиката трябва да се избере определен път, но и не бива да забравяме как се е променило разбирането на съгражданите ни на този въпрос. И когато говорим за декларации по държави, виждаме, че от една страна налагаме на гражданите разбиране, че чрез тези непрозрачни механизми не се плащат достатъчно данъци в определени държави, не се преду... Е, няма постъпления от данъци за получени предимства за някои, докато е, други предприятия мобилизират политическата сфера, за да продължим да играем на криеница. Тук искам да спомена едно решение от страна, която познавам добре Франция. Решение на Конституционния съвет което трябва да имаме предвид. Някои могат да го разтълкуват, сякаш е, Франция ще отхвърли декларацията по страни. Но трябва да прочетем внимателно решението на Конституционния съвет и там се казва, че, обект е, че целта за прозрачност, т.е. познаване по отделни държави на печалбите, е, има стойност от конституционна гледна точка, което задължава всяка държава членка да постигне напредък, за да може целият Европейски съюз да постигне напредък в тази област и да служи за пример в преговорите с другите партньори. Конкретно по този доклад трябва да подчертаем две неща. Първо, промяната на прага – Интересно е, като се види какво е направено в редица директиви, нещо, което пък не може да се направи в друга сфера. Казват ни, че преминаването от 750 милиона на 40 милиона ще можем да обхванем 9 от 10 наднационални компании. И предвид информацията, която ще дадем на обществото, е, е важно да знаем каква маса, колко компании няма да бъдат обхванати, ако няма такова преминаване. По черния списък а, имаше много обсъждане, но ако основната цел е прозрачност, подходът е добър. По въпроса дали темата е чисто правна или чисто данъчна, мисля, че нещата са вече ясни. Имаше решение по това на конференцията на страните. Е, е, данъчният въпрос е много важен. Е, корпоративното право, разбира се, тук се намесва. И това е подход прият от комисията и от съвета. Благодаря на Перванш. Комисията иска да вземе думата. Благодаря. Аз ще се спра само на, две, на два момента и ще говоря за правното основание. Няколко въпроса бяха повдигнати по отношение на обхвата на прага залегнали в предложението и за дезагрегираната информация, която трябва да се публикува. Ще се спре на тези въпроси. Защо предприехме този подход? Защото ние искахме да се съсредоточим върху най-проблематичните области. Ако погледнем прага от 750 милиона, е, той визира компании, които имат както мотивацията, така и експертизата и информацията да се занимават с агресивно данъчно планиране. Е, и когато обхванем 6000 компании, които надвишават този, този прак на оборот, ние ще обхванем 90% от приходите, генерирани от тези компании. Ако слезем на 40 милиона, според докладчика, и да се увеличи броя на компаниите, като мултиплицираме с 3, като така ще имаме само вторичен, вторично влияние върху приносите. Това са поне е, изчисленията на ИСР. Затова ние смятаме, че е, подходът трябва да бъде в съответствие с, както с ОСР, така и с а, е, пропорционалните подходи на националните държави с членки. По-нататък ние се опитваме да се съсредоточим върху а, е, проблеми извън европейската юрисдикция. Това са юрисдикции, които са включени в нашия списък. Ако отидем отвъд тях, рискът е, че ние ще е, подкопаем конкурентоспособността на европейските компании. Защото европейските компании ще трябва да публикуват информация, които на европейските компании няма да трябва да, да публикуват. И това не е само въпрос за разходи, това ще е въпрос и на информация. Информация, която неевропейски компании ще могат да виждат за европейските си конкуренти. Това е общият подход. Сега накрая за въпросите, по въпроса за праговете, с което искам да подчертая и да нагледя всъщност върху какво се съсредоточаваме. Компаниите, с които се занимаваме в момента, за това, че те евентуално получават държавни субсидии и че има данъчни споразумения, тези компании са покрити от прага, който предвиждаме ние в нашия текст. Сега за правното основание. Естествено има споразумение между Европейския парламент и Комисията за правното основание. Приветствам становището на Европейския парламент, неговата правна служба, която, което бе гласувано в правната комисия през януари. Ние подкрепяме тази линия. Трябва да сме предпазливи при измененията, изменения, които биха могли да подкрепят онези, които не подкрепят правилната правна основа. нашето желание е да осигурим отчетността и прозрачността на компаниите и в никакъв случай не искаме да подкрепим данъчно данъчно законодателство, което е в противовес на тази линия. Ето, например, изменение едно. Може би това изменение може да, може да бъде а, преосмислено в контекста, който очертах. А, благодаря ви за момента. С интерес очакваме работата с Европейския парламент от това досие. Смятаме, че ще работим и добре с съвета. Имахме 9 срещи до момента. Въпроса с а, правното основание а, е до голяма степен уточнена със съвета, така че очакваме работата си с парламента. Мисля, че имаме още 5 минути за докладчиците, ако те искат да вземат думата отново. Евелин? Благодаря. Благодаря за всички коментари, които бяха направени. Те дават добра представа за работата, която ни предстои. Съвсем накратко искам да се спра на някои въпроси. Най-напред благодаря на комисията за уточненията проблемите, които вие очертахте, са ни ясни. Е, концентрацията и лошото управление. Това го разбираме, но въпросът е да не се получават нови пробойни в законодателството. Това искахме всъщност да предотвратим с нашите изменения. Особено, що се отнася до това, което каза господин Фербер и другите колеги, т.е. въпросите за малките и средни предприятия. За това предлагаме и този прак от 40 милиона. Тук става дума за директивата за счетоводство. малките и средни предприятия тук са в ощетено положение. Ако погледнем семейните предприятия, въпросът възникна. Е, в семейните предприятия също са обхванати, ако са прекалено големи. Естествено не става дума тук за съвсем малки предприятия. Ако обаче предприятието надхвърля е над този прак, то трябва да бъде включено в обхвата на приложено поле на този текст. Хюк има думата. Е, Нямам към какво да добавя на този етап. Готов съм да работя с всички докладчици в сянка и ще се опитаме да дадем отговор на всички въпроси, които бяха повдигнати днес. С това стигаме до края на разискванията. Е, крайен срок за внасяне на измененията 15 март, 3 май е разглеждане на измененията, разгласуване 30 е, май. Благодаря ви за това, че работихте с тях.